Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie. Sie Добро утро! Продължаваме нашето разискване. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Нека да изчакаме сега да сервират кафето. Една чаша кафе струва 4 евро на човек и ние се отказахме от това. Така че сърдечно добре дошли. От новините вие виждате това, което е важно за вас. Точка първа, приемане на дневния ред. Ако няма желание за изменение, го приемаме. Точка две, съобщения на председателя. Сега, използвам случая да представя е, езиковия режим, български, румънски и чешки, както винаги в целия свят могат да ни проследят по вебстрим. Така че сърдечно добре дошли и на нашите слушатели. До 12.30 е, ще бъде нашето заседание, след това ще имаме среща с е, Сметната палата и тези заседания винаги са закрити. Точка трета. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 година. Докладчикът е Марко Вали. Има представител на ЕИБ и давам думата сега на колегата Вали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви най-сърдечно преди всичко на докладчиците в Сянка за това, че са се запознали с моите предложения, нека и останалите да се свържат с мен, за да продължим да работим по доклада. Благодаря и на Европейската инвестиционна банка за досега проведения диалог. Аз съм готов да взема предвид голяма част от вашите коментари. Посочва се обаче, че Е и Б е извършила един безпощаден анализ и ние трябва или по-скоро посочваме всички критични точки. Аз искам да има истински диалог между двете страни, обаче не приемам Европейската инвестиционна банка да дава инструкции как да се изменя доклада на Комисията по бюджетен контрол. За това отговаряме аз като докладчик и докладчиците в сянка. През 2016 година ЕИБ е извършила инвестиции в размер на 280 милиарда, финансирала е проекти в настойност 83 милиарда. Средствата на европейските граждани се инвестират по този начин. Европейската инвестиционна банка отговаря за това, а нашата задача е да контролираме банката. Става дума за големи парични суми, за това работим много внимателно. Преди всичко трябва да посочим критериите за подбор на проекти. Изисква се пълна последваща оценка, независима оценка е много важна в случая, за да можем да бъдем сигурни, че средствата се предоставят за проекти, които имат е, национална и наднационална добавена стойност. Трябва да се извършват и експост оценки, за да не се допускат повторения на грешки от миналото. Със сигурност би било целесообразно документите да бъдат публикувани след като са приключили проектите. Това се изисква за проверка на наличието на добавена стойност. Приветствам постигнатия напредък в ЕФСИ. Тук има по добра отчетност спрямо Европейския парламент и също така достатъчна степен на прозрачност за онези, които следва да проверяват дейността на ЕИБ при инфраструктурните проекти, които са с голям обхват. Във всички случаи трябва да се проверят процедурите по изпълнение. Това се отнася за местното население, като се вземат предвид е, екологичните аспекти. Искам да посоча някои проекти от миналото, за да покажа грешки, които трябва да се коригират. Необходими са по-строги критерии за корупция, като при МОЗО и за това аз мисля, че едно финансиране на а, трансатлантически проект не трябва да се взема предвид от ЕИБ. Е, оказването на тази сума става все по-актуално и аз искам да покажа, че препоръката на Олаф наистина е важно да се изпълни. Също така целите на КОП-21 трябва да се изпълнят. 25% от ЕИБ е заделила 25% от средствата за екологични проекти през 2016 година. Резултатът е добър, но може да бъде и по-добър, защото при ЕФСИ винаги продължава да е така, че само 2% от средствата се предоставят за борба с климатичните промени и за опазване на околната среда. Освен това, се финансират проекти за изкопаеми горива. Около 2 милиарда евро за 2016 година е тази инвестиция. Това не е пример за устойчив растеж. Европейската инвестиционна банка би трябвало да бъде е, образец при пример при борбата с климатичните промени и в финансово-данъчната област. Актуален е въпроса за данъчните обежища. Трябва да се извършват актуални мерки за избягване на отклонение и избягване от данъчно облагане, така че да се допринесе за една ефективна данъчна система. Необходимо е да се обърне внимание на преките инвестиции в трети държави и най-вече инвестиции в държави, където данъчните системи не са съвсем прозрачни. Важни са и малките и средни предприятия. 2016 година ЕИБ е заделила 33,6% от разполагаемите средства за КМО. Искам да припомня, че МСП изпълняват повече от 90% от стопанските дейности в Европейския съюз и голяма част от работната ръка е заета. Там Е и Б прави много за малките и средни предприятия, но ние бихме приветствали, ако те е, положат повече усилия за укрепване на МСП. В случаите на измама и корупция беше установено, че политиката на нулева толерантност от страна на ЕИБ е била успешна. Голям успех може да се постигне тук, голям напредък е възможен, ако случаите на измама се публикуват така както е правено на други места, да речем в Световната банка. Добре е да се публикува информация за процедури по възлагане на обществени поръчки. Работата в ЕИБ трябва да се концентрира върху управлението в институциите и неговото подобряване. Политиката на предоставяне на информация и е, конфликти с пресата трябва да бъде изпълнявана най-вече е, по отношение на Комисията по етика, аз приветствам факта, че банката очевидно е защитена от лобизъм. По мое виждане, сроковете в е, директорския борт и в комисията по управление трябва да бъдат около 12 месеца. Искам накрая да припомня колко важна е постоянната прозрачна комуникация между нашите институции и освен това е и Б трябва да изпълни и препоръките на парламента, на Сметната палата и на омбудсмана от последните години. Благодаря на докладчиците в Сянка Очаквам с нетърпение вашите изказвания, за да можем да представим един пълен и коректен текст. Благодаря колегата Пирински. Благодаря ви, госпожо председател. Е, докладът, който, проекто доклада, който беше представен, е, според нас е, достатъчно добре покрива основните препоръки и констатации, които парламента прие през последните една и две години по отношение на е, някои от най-важните въпроси, които е, бяха поставяни от страна на членовете на парламента относно дейността на Инвестиционната банка, Европейската инвестиционна банка. Е, същевременно смятам, че си заслужава три въпроса да бъдат допълнително акцентирани, развити и отразени в проекта доклада. А именно, единият е ревизията на механизма за оплаквания, и complaints mechanism, тъй като в него са въведени и се въвеждат промени, които предизвикват загриженост относно това доколко този механизъм наистина ще отговаря на очакванията на и потенциалните партньори и клиенти на банката и на нашите собствени очаквания да има един достатъчно добър механизъм в това отношение. Втория и третия въпрос са съответно продължаващото неравномерно инвестиране на средствата по отношение на географското им разпределение. Въпрос, който и преди сме повдигали, но ми се струва, че сега трябва да му обърнем допълнително внимание, имайки предвид и тази изострена загриженост относно неравенствата, нарастващите неравенства във всяко отношение – териториално, социално, економическо в рамките на Съюза. И третия въпрос е, е инвестициите в социалната сфера. Що се отнася до е, географското разпределение – в е, доклада за вътрешната дейност на банката за 2016 година на страници 17 и 18 черно на бяло е написано, че три страни, а именно България, Харватия и Латвия, през 2016 година не са ползвали е, заеми от е, инвестиционната банка. Този въпрос беше повдиган и на размяната на мнение с вице-президента господин Ступ преди тук на 18 януари. Получихме негови писмени допълнителни отговори, реакция на тези въпроси. Намирам, че по този въпрос неговата реакция е крайно незадоволителна. Защото какво ни казва той? че е, цялостната дейност на банката по отношение на предоставянето на различни заеми се базира на най-добрите банкови практики. Best banking practice. Сега, разбира се, никой не може да бъде против прилагането на най-добри банкови практики. Но банката не може да се ограничи с този кръг, е, така да се каже, е, практики и принципи. Тя има една доста по-сложна и комплексна функция да допринася за кохезията, да допринася за развитието на е, Европейския съюз е, като наистина е, и социално ориентиран и хармонично развиващ се. Така че тук става според мен въпрос за една недостатъчна принципна позиция и, ако щете, философия – ако до това се ограничава разбирането на ръководството на банката да прилага най-добрите банкови практики. Разбира се, че е, заемите ще отиват там, където риска е най-малък, там, където и преди това е имало най-много инвестиции и така нататък. И ще продължаваме да регистрираме това крайно тревожно и незадоволително географско разпределение. И що се отнася до социалните инвестиции – е, и в е, размяната на мнение с е, вице-президента Ступ от наша страна беше изразена загрижеността, че банката почти символично, може да се каже, се занимава с социални инвестиции и бих искал да иллюстрирам тази наша загриженост със следните данни. По отношение на инвестициите в здраве, от 2000-та година до сега, това са вече 6 години, през които се отчита дейност, банката е предоставила заеми общо за не повече от 26 милиарда евро за инфраструктура в е, здравния сектор, което е по милиард и половина средно годишно, което включва и ново изградени мощности, и е, реконструкция, и е, нови е, видове медицинско оборудване. И не повече от средно 10 са били за година е, проектите в тази сфера. Що се отнася до образованието? Общо 38 милиарда евро инвестирани, което е по-малко от 2,5-2,4 милиарда годишно и е имало общо 25 инвестиционни проекта в образователната сфера. Що се отнася до социални жилища? Не повече от 13 милиарда евро, което е по 1 милиард годишно. Що се отнася до културни и творчески индустрии, е, са били на е, така незабележимата, грубо казано, сума от 25 милиона – за ЕФСИ фактически не разполагаме с никакви данни относно инвестиране в социалния сектор. Този въпрос също е бил повдигнат е, с е, разговора с господин Ступ. Той ни е пратил нещо в тази сфера, което с един параграф само се е ограничил, че е, ЕФСИ, наред с ЕФСИ има и е, програмата за заетост и социални иновации, ЕАСИ, където също е, банката гарантира някаква, според нея, достатъчна социална защита. Е, откровено казано, от този отговор някак не, не личи, че и самият вице-президент – има пълната информация за и други видове дейности на банката в социалната сфера, каквито би могло да се посочат, но тук не са отразени. Така че приключвам с израз на една наистина загриженост за тези много тревожни празни места в дейността на банката и се надявам и ще имам и възможността, разбира се, да предоставя поправки е, и господин Вали, нашия докладчик, да обърне наистина нужното внимание на тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря, колегата Али. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, first of all, I would like to thank... Uh, колеги, Искам преди всичко да поздравя докладчика за неговият изчерпателен доклад. Става дума за доклада за Европейската инвестиционна банка. ЕФСИ, финансиране, управление, прилагане на политиката на Европейския съюз, прозрачност и отчетност. Особено ценя а, дългосрочното въздействие на инвестициите на банката. Но бих искал също да изразя и някои несъгласия в оценката на дейността на банката, както и в предложенията за бъдещи промени. Първо говорим за независими екс-анте и екс-пост оценки – предварителни и в последствие. Тук става дума за неприемливи забавения в проектите. Второ, неотрицателната оценка на а, проектите, които получават а, средства по ЕФСИ. Те могат да бъдат приведени под общ а, знаменател. Необходимо е да се разследват и проучат необход... нанесените вреди. Накрая инфраструктурни а, проекти. Тук сме съгласни с а, а, голямата роля на, на ЕИБ, но независимо от това, тези проекти трябва да имат официална оценка от европейските институции. И накрая по отношение корпоративното управление и бизнес практиката на Европейската инвестиционна банка дейността през 2016 година показва, че въпреки някои недостатъци в тази област, има положителни тенденции, които трябва да бъдат а, отвърдени в бъдеще. Благодаря колегата Фланаган. Е, е, е. Благодаря на докладчика. Господин Вали, спомена, че трябва да се придържаме към европейското законодателство, към екологическото законодателство и за това, че инвестициите трябва да е, имат и хоризонтално въздействие. Искам да попитам доколко взимате предвид нуждите на околната среда при техните инвестиции, взимат ли предвид европейското законодателство. Господин Штут знае колко много изисквания има, когато трябва да се кандидатства за средства за дадени проекти. Той се опита да ни увери, че няма от какво да се тревожим. Но напоследък Економист с писанието публикува статия за инвестициите в горското стопанство в моята страна. И става много ясно, че стратегическа, директивата за стратегическа и екологична оценка на въздействието изобщо не се взима предвид от ЕИБ и от тези, които инвестират в горското стопанство. Хората няма към кого да се обърнат и става ясно, че човешкото здраве, биоразнообразието, флората, фауната, почвите, климатичните фактори, всичко това не се взима предвид хората се радват, ако получат инвестиции, но са ужасени от сегашната практика. Би трябвало да се насочат усилията към малки селски райони, като онзи, в който аз живея. Банката обаче не помага на хората и в доклада всичко това трябва да бъде отразено момента, там където аз живея, в района, в който живея, ние сме всъщност атакувани от Европейската инвестиционна банка. Хората, които са в организациите на фермериите, биха искали да обсъдят тези въпроси. Ще бъде наистина трудно да се получат средства по всички тези проекти. Аз намирам, че е особено трудно да се кандидатства. Дори за мен е трудно. Но това са наши средства, европейски пари, които трябва да бъдат в полза за всички, които се нуждаят. Не знам как ще се коригира всичко това. Да, Да, няма други желаящи да вземат думата. С това с удоволствие предоставям на представителя на Европейската инвестиционна банка. Моля. Many thanks, Chair, for um, allowing us to, to say a few words. First, I, I would like to um, welcome the possibility. Първо искам да приветствам възможността да а, проведем размяна на мнение с вас и за вашата комисия по-широко с парламента, защото всичко това е много важно за банката от гледна точка на отчетността. Ние приветстваме е, доклада, проекто доклада, разбира се, е, сме в, готови да отговорим писменно на всякакви допълнителни въпроси. Позволете да отговоря съвсем накратко на някои от нещата, които бяха повдигнати. Първото, е за климатичните промени. Очевидно това е приоритет за ЕИБ в, в отношение, по отношение на прякото инвестиране. 25% от нашата дейност са в подкрепа на ориентирани към климата проекти в контекста на FC, знаете, че в разширяването на FC съществува една амбициозна цел да се постигне 40% финансиране на, чрез FC на иновации, които са за проекти свързани с климатичните промени. Ние сме на равнището 34%. Целта е амбициозна, но ние сме а, работим добре по въпрос за сближаването, кохезията. Кохезията е част от ДНК-то на банката, подкрепата на кохезията и конверсията е част от дейността на банката. Ние сме близко до целта от 30%, която сме си задали за предоставяне на финансиране на проектите, за кохезията и конвергенцията сме някъде около 27-28%. Тя ще остане средосрочна цел за нас. По въпроса за спазването на правилата съществува едно преразглеждане на механизма, което в момента тече в банката – вървят публични консултации и очакваме, очакваме да се отговори на тези изисквания, за да работим по механизма, за да може той да стане все по-ефективен. От гледна точка на подкрепата за социалния сектор, образование и здравеопазване. Вярно е, че ЕФСИ не беше предвиден да подкрепя социални проекти и проекти на социалната инфраструктура, защото, както знаете, повечето от социалните проекти всъщност се подкрепят от публичният сектор в съответствие с EFC. Ние ще разгледаме възможности EFC да подкрепя и социалните инфраструктури. Това, което беше споменато от господин Пирински, банката вече активно подкрепя а, здравеопазването и образованието от 2000-та година ако ние това е една, един нов сектор. Този сектор наистина е много важен. Ние финансираме програ... проекти в образованието, разширяване на училища, подкрепяме финансирането на висшето образование, например, проекти, които бяха споменати, но тези проекти разчитат на а, капацитета на държавния сектор, а банката може само да допринася и да допълва финансирането на тази сектори. От гледна точка на качеството, на независимото оценяване на проекти от банката, проверките Ексанти и експост са от критично значение за банката и това може да се види в жизнения цикъл на проектите. Оценките не само разглеждат жизнеспособността на проектите, но а, има една дирекция в банката, която се занимава с всички измерения на проектите, екологични, социални и така нататък. И се следи за спазването на европейското АКИ. Благодаря ви. Благодаря. Искам да дам думата на представител на комисията, госпожа Гегер от Генерална дирекция ЕКФИН. Моля. You, Благодаря, госпожа председател беше отговорено на повечето от въпросите, които бяха повдигнати, но искам да кажа нещо в социалните инвестиции и ЕФСИ. Има данни, които не са особено задоволителни. Процентът на средствата, които отидат в социалния сектор е много нисък. Трябва също така да се вземе предвид фактът, че някои проекти, например, обновяване с цел енергийна ефективност, могат да бъдат определени като било като проекти за енергийна ефективност, макар и да имат социално измерение също така, тъй като често става дума за социални жилища. Тези проекти вероятно могат да бъдат също така класирани като социални. Знам, че данните не са задоволителни, но благодарение на FC можахме да увеличим 4 пъти а, средствата, които отделяме за ЕАСИ програмата. Също така по отношение на данъчното облагане и неспазването спазването на законодателството, комисията подготвя насоки за това как ще се прилага така наречения черен списък. И Европейската банка за възстановяване и развитие също ще се, ще се обсъди с ЕИБ, за да се види каква политика трябва да се прилага, за да се борим не само с избягването на данъчно облагане, но и с данъчните измами. Благодаря. Преди да дам думата отново на колегата Вали, искам още веднъж да посоча случая с Volkswagen. Помолихме за информация. Това би било беше преди два месеца и би било добре, ако получим повече информация, ще си помислим какво да изпратим и ние. Колегата Вали. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка за техните идеи. Благодаря и на Е и Б, на техния представител също и на всички, които взеха думата в дебата. Колега Пирински, съгласен съм да посочим колко важни са социалните инвестиции в днешна Европа, където има голяма безработица в много страни. Всички средства трябва да се използват за преодоляване на този пропуск – Економическият растеж е един от параметрите, обаче благосъстоянието на гражданите не винаги се отчита като важен параметр и според мен има неравно разпределение на благата в Европа, поради което ние трябва да излезем извън рамките на тези 4%. Естествено, може да се посочи всичко това. След това темата преразпределение, ново разпределение. Тук ще трябва да видим през следващите години, че през изминалите години Е и Б са постигнали напредък и трябва да се вземат държави като България, Латвия и Харватия. Това бяха страните, които получават най-много във връзка с спрямо БВП. И тук като че ли разпределението е друго и трябва да се намерят е, по-коректни пътища за преразпределение. Със сигурност тук могат да се направят още много неща. След това процеса на оценка екс-анте и екс-пост, това беше засегнато също като тема. По този начин биха могли да се увеличат бюрократичните разходи, обаче става дума за стотици милиони. Това не е дреболия, поради което Е и Б трябва да отдели повече време за екс, анти и екс пост оценки, но те трябва да бъдат преди всичко независими. Аз не искам оценки правени от заинтересовани лица за избягване, разбира се, на конфликт на интереси. Важно е, повтарям, оценките да бъдат независими, да се извършват коректно, за да могат публичните гаранции за определени проекти, които а, е, са отчасти в размер на милиони, да се извършват а, е, грижливо. Не може да се приеме да се изграждат магистрали, по които след това не пътуват автомобили. Това наистина са на е, напразно изразходвани средства от публичния сектор. След това колегата от Обединената левица, по неговото изказване ще взема отношение. Смятам, че е необходимо да се инвестират повече в е, екологична политика. Тези 30% при ЕФСИ 30% най-малко. В крайна сметка те бяха 34 проекта процента. Има различни становища от изследователи, които са анализирали проектите, трябва да проведем съвместен анализ с ЕИБ за какъв процент става дума в действителност и трябва да се погрижим за по-големи инвестиции за борба с климатичните промени, за да не се отделят вредни вещества във въздуха в такова голямо количество. Инфраструктурните проекти във всички случаи трябва да бъдат включени в този преход към нови енергии, защото това е една от основните цели на Европейския съюз. Европейската инвестиционна банка трябва да се погрижи за добавена стойност, така както се изисква в регламента за ЕФСИ и както винаги парламентът е подчертавал във всички свои доклади. Винаги се поставя изискване средствата, които се инвестират, да гарантират добавена стойност е, допълнително към националните средства. Още нещо казано от колегата Фланаган, включване на населението при финансиране на големи инфраструктурни проекти на място много често се игнорират протестите. Това са протести, които е, е, не непременно са самоцел или пък е, нещо друго, а са свързани с определена политическа насоченост. Така че за мен е важно Европейския съюз като цялостна институция да защитава правата на гражданите и да следи внимателно проблемите на място. Проблеми, които хората изтъкват в рамките на протести и когато се извършват инвестиции, трябва да се избягва създаване на допълнителни проблеми за гражданите. Благодаря най-сърдечно на всички, които дадоха своя принос за изготвянето на доклада. Този доклад не е лесен, защото засяга много интереси, много инвестиции, но във всички случаи ние ще се опитаме да включим всичко в доклада, което вече е доказано като факти и информация. Аз ще се ангажирам да включа всички идеи на колегите, всички техни предложения и се надявам, че резултата ще бъде приемлив за всички. Благодаря само за пояснение. Имах предвид е, последващите мерки в случая Volkswagen и е, те са в банката от ноември и за това ние бихме искали да включим отговорите е, в е, доклад. Благодаря. С това приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Колегата Киничи помоли точка 6 да се изведе малко по-напред. И тъй като госпожа Киничи е тук, давам и думата. Точка 6. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че е, изведохте напред тази точка, защото трябва да отида на гласуване в Либе. Искам да кажа няколко думи накратко за нашето пътуване до Хага, където посетихме Европол. Това беше е, на 19 и 20 септември миналата година. Колегата Де Йонг беше е, там. Благодаря му. Благодаря и на служителите на комисията, които ни помогнаха при е, това посещение. Дневният ред включваше двудневна програма и трябва да кажа, че имаше много срещи, които за нас бяха много полезни. Имаше едно общо встъпление в дейността от Луис Силвия Мос, е, заместник директора. Имахме възможност също да се запознаем с документа за програмно планиране за периода 2016-2020 година. Този документ, между другото, е предмет на подробно проучване от новата парламентарна, е, новата комисия за парламентарен контрол в Европол и аз съм част от нея. Документът показва, че Европол играе не само важна роля при изпълнение на основните им задачи, т.е. събиране на данни, обмен на данни между компетентните органи по борба с тероризма и организираната престъпност. Документът ясно показва, че Европол Европол трябва да предлага нови решения за подкрепа на компетентните национални органи. Това е система, която предлага много ефективен инструмент за обмен на информация. Е, необходима е също модерна правна уредба за защита на данните. Това само е един от аспектите. Представителите на Европол – ни дадоха много ясен обзор за действителното използване на бюджетните средства, т.е. как те фактически се изразходват, като винаги резултатите бяха отлични. Съгласно представените данни, Европол още през август 85% е, и 8 85,8% от средствата са освоили и е важно да се посочи, че Европол изпълнява препоръките на Европейската сметна палата и парламента от последната процедура по освобождаване от отговорност. Беше посочено също, че е, те са подобрили собствените процедури за възлагане на обществени поръчки, направили са ги по-прозрачни, имат нова вътрешна е, е, контролна система, имат и нова стратегия за борба с измамите. Това са неща, с които бяхме запознати и е, бяха потвърдени от представителя на Сметната палата, който присъства на това посещение. Що се отнася до човешките ресурси, беше подчертано, че Европол използва пълноценно сградата. Освен това има канали за диалог с нидерландското правителство, предвид е, допълнителни инструменти, с които някои от отделите на агенцията могат да бъдат настанени в е, определени сгради, тъй като там в момента има проблем. Е, през последните години броят на персонала се е увеличил и естествено това е отражение на а, увеличените функции и задачи след влизане в сила на последния регламент на 1 май 2017 година. Мога да кажа, че е взето решение на агенцията да се възложат нови задачи и да се предоставят средства във връзка с миграцията в Европа и терористичните атаки, на които бяхме свидетели. Във втората част на нашето посещение имахме възможност да се запознаем по близо с Центъра за борба с трафик на хора и е, Центъра за борба с тероризма. Най-вече е, ръководителят на Центъра за борба с трафика на хора посочи, че Европол е, работи по-усилено с националните компетентни органи, също и по пътя на обмен на експерти и анализатори, които най-вече с онези страни, които са на първия фронт, Сицилия да речем, откъдето идвам аз, е, там да се изпращат повече експерти и анализатори директно на борда на патрулните кораби в Сицилия. Ръководителят на Центъра за борба с тероризма посочи, че трябва да има по-добро сътрудничество с трети държави и с този въпрос ние сме се запозна... занимавали много често, също и в комисията Либе по други досиета. Във всички случаи беше показано ясно, че трябва да се е, постигне напредък при сътрудничеството с полицията и ново партньорство с е, съседните държави на Европейския съюз. Много често това са транзитни е, държави за хора, които се движат към Европа, тъй като бягат от война. Интересни бяха очертаните бъдещи перспективи на оперативна съвместимост. Данните, които бяха предоставени от информационния отдел на Европол са положителни. Между другото, те доказват, че има добро е, съотношение между работни дни и намерени решения. Европол работи е, по системи за оперативна съвместимост – също и предвид политически решения, които се очакват в тази сфера. Що се отнася до резултатите, те са положителни, като не бива да отричам, че има и критични моменти. Те са свързани най-вече с трудовите договори, най-вече с максималния срок на тези договори за експерти и служители, които работят в определени сфери трудовите договори при Европол са с срок 9 е, години. Не е възможно сключване на безсрочни трудови договори. И това има за последица, че има обмен на персонал 29% годишно най-вече при е, специфични задачи тук трябва да се избере нова организация. Това е една от критичните точки, която в момента може да се установи при Европол. Интересно беше, интересна беше и последната част на посещението, посветена на престъпления в киберпространството. Също така посетихме и Института по криминалистика, който работи 7 дни в седмицата. И накрая на моя кратък доклад за посещението искам да посоча, че във всички случаи това посещение беше положително, също и предвид една първоначална дори и частична оценка на ефективността на новия регламент за Европол. След посещението у нас се създаде впечатление, че годишният бюджет се управлява ефективно и по мое виждане е важно да се посочи, че Европол играе важна роля при разработката на нови технологии, които да се използват в разследването, тук е, искам да посоча веб е, сайта за разследване срещу особено е, опасни потенциални извършители на престъпления. Сега по отношение на функциите, ролята на Европол и освояването на бюджетните средства, това мога да кажа. Благодаря, благодаря за вашия интересен доклад и е, също така за това толкова резултатно посещение. И точно това, което казвате за оперативната съвместимост за данните, за нас е нещо много важно, защото се създава добавена стойност за Европейския съюз и държавите членки. Искам сега да дам думата на госпожа Амичи от Генерална дирекция вътрешни работи. Thank you very much. Много благодаря, госпожо председател. Добро утро, уважаеми колеги. С много голям интерес комисията изслуша доклада на госпожа Комичи за посещението на делегацията на тази комисия в Европол. Първо, аз мисля, че подобни инициативи са много важни и много полезни за членовете на този парламент да получат разбиране от първа ръка, информация и опит с функционирането на една много важна агенция. Парламент естествено допринася за нейното финансиране. И аз мисля, че беше особено интересно да се изслуша резюмето на госпожа Киничи и ние видяхме, че е, целта на посещението не се ограничава с бюджетните и финансовите функции на агенцията и с е, прогнозите за бъдеще. Разбира се, е много удовлетворително да чуем доклада за тази мисия, който е положителен, както от гледна точка на фин, финансовото и административното управление, но и също така за функционирането на агенцията. Отново мисля, че подобно адхок и е, задълбочено посещение допринася много за общата рамка на наблюдението на а, агенция като Европол, която ще се провежда е, от е, комисията, на която е член и госпожа Киничи. Това са много важни аспекти. Относно констатациите на тази мисия, очевидно приветствам факта, че членовете на комисията е, сметнаха, че общите разходи, използването на средства е било извършено коректно и че прехвърлянията от една година в друга се свеждат до минимум. Ние също така отбелязваме с удовлетворение, тъй като комисията е член на управителния съвет на Европол, ние винаги трябва да напомняме на агенцията, винаги да а, оказват много голямо внимание на препоръките или на парламента, или на сметната палата и с удовлетворение забелязах потвърждения за това, че Европол отдава необходимото внимание на изпълнението на внесените вече препоръки. По отношение на конкретното наблюдение, което направи госпожа а, Комичи за а, въпроса с работната заетост в Европол. Аз искам да напомня специфичността на тази агенция. А, на вашата комисия, според която има редица постове в плана на а, агенцията, които са запазени за правоприлагащ персонал от борда. Това са агенти, лица, привлечени от правоприлагащите органи на държавите членки. И това е правилото, което ограничава максималната продължителност на трудовите договори. Искам да добавя обаче, че освен тези ограничени постове, има и други постове в Европол, които не страдат от същите ограничения. И там постовете могат да бъдат заемани от персонал, който не идва от правоприлагащите служби и може техните договори могат да бъдат подновявани, а след второто подновяване да станат безсрочни. Благодаря. Благодаря за допълнителната информация. Госпожа Кенечи, желая ли да допълни? Да, благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на представителите на комисията. Както казах, е, проучвателното посещение бе успешно. Запознахме се в големи подробности с работата на Европол. Запознахме се с е, важната дейност, която Европол извършва както и с финансовото управление. И резултатите бяха положителни. Но трябва да кажа, че това, което все още подлежи на критика, е следното. Помещенията. Прекалено много хора са струпани в малка сграда. Вярно е, че има два различни регламента по отношение на личния състав и тях на неговото набиране. Но беше подчертано, и то е разбираемо, когато изслушахме служителите, че има липса на приемственост. Хора, които са натрупили, натрупали опит и би трябвало да продължат работата, която вършат – не могат да го сторят и това е проблем. Искам да ви благодаря, че повдигате този въпрос и трябва да видим има ли решение на проблема. За да приключа, мисля, че можем спокойно да кажем, че посещението даде добри резултати и също така е важно да се набележат начините, по които Европол ще използва средствата, с които разполага. Благодаря ви най-сърдечно също така за поемането на ръководството и на изготвянето на доклада. Е, наистина, е, ние не можахме да бъдем на това интересно посещение. Бяхме в Унгария тогава, така че делегацията за вашето посещение по тази причина беше по-малобройна. Благодаря ви още веднъж най-сърдечно за е, доклада. Благодаря и на госпожа Мичи. С това приключваме разискването по тази точка и преминаваме към точка 4 от дневния ред е, мисии за наблюдение на избори, положения, положени са усилия за изпълнение на препоръките. Господин е, Сала Франка е нашия докладчик. Давам думата първо на господин Ителе. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Надзор е много важен инструмент. От 2000-та година Европейския съюз е почти 2100 мисии за наблюдение на избори в Азия, Африка и Латинска Америка. Средната цена на една подобна мисия е 3,5 милиона. Общия бюджет е 44 милиона. Одитът на Европейската служба за външна дейност дава резултата, че е подпомог, са подпомогнати страните членки, като Гана, Йордания, Нигерия и Шри-Ланка. Главното заключение, че трябва да бъдат е, изпълнени е, препоръките и е необходим по-добър мониторинг. По отношение на препоръките на EOLEX, мисиите за наблюдение, дейността през последните години е подобрена. Например, няма прекалено много препоръки, които да се съдържат в е, отделния доклад. Необходимо е да има повече консултации с местни, представители на местните заинтересовани страни по отношение на подготовката на изборите, по отношение на изпълнението на препоръките. Много важен изходен пункт е властите в страната Домакин не са официално ангажирани с тяхното изпълнение – Необходимо е се допълнителни дейности, за да може страните домакин да използват, да прилагат препоръките. Европейската служба за външна дейност и комисията участват в политически диалог и оказват помощ при организирането на изборите. Но не се а, използват последващи мисии за установяване на резултата толкова често, колкото е необходимо. Значи, 3,5 милиона, както казах, средства една, е, струва една мисия за наблюдение на избори. А, последващите мисии е, за установяване на резултатите са много по-ефтини. И накрая, как Европейската служба за външна дейност е, следи изпълнението на препоръките? Резултатите са следните – няма централен надзор за изпълнение на препоръките, нито системна оценка за тяхното прилагане. Това значи, че не може да се установи как са изпълнени по-ранчните препоръки при подготовка на новите мисии за наблюдение на изборите. Няма е, данни е, за това как са изпълнени препоръките. Препоръчваме Европейската служба за външна дейност да, да подобри работата си в следните насоки. Екипите да включват и заинтересовани, в заинтересованите страни от страната Домакин. В меморандумите за разбирателство да се отбелязва факта, че Европейската служба за външна дейност се формулира препоръки, да се подчертае тяхното значение. Страните домакини трябва да създадат централен депозитар за препоръките и да следят как те се изпълняват. Госпожо председател, в заключение бих искал да повторя това, което е казано и в нашето съобщение за пресата – Необходимо е да се следи изпълнението на препоръките, за да има по-голямо въздействие от наблюдението на изборите. Иначе слабостите ще останат или може би дори да се увеличат при организирането на избори. Благодаря. Благодарим на Сметната палата. Сега давам думата на колегата Салафранка. Благодаря госпожо председател. Благодаря на представителите на, на Сметната палата. Благодаря на ОНЕ за на данните за мисиите за наблюдение на избори. Това е една от важните дейности на външната дейност, е, службата за външна дейност на Европейския съюз. Сметната палата ни дава един балансиран отчет за броя на мисиите. Те са 160 и то в страни, където от политическите условия са деликатни. Мисиите че са ръководени много често от членове на Европейският парламент – те следяват изпълняването на международните правила и то много пъти в трудни обстоятелства, в трудни условия. Но методологията на тези мисии е, се радва на широко приемане и уважение. Имаме е, средносрочен преглед в рамките на многогодишната финансова рамка. Разбира се, както и всичко останало, и мислите за наблюдение могат да бъдат усъвършенствани. Доклада на Сметната палата анализира начина по който Европейска служба за външна дейност мобилизира ресурсите, с които разполага за прилагане на мисиите и подобряване на техните резултати. Комисията и службата за външна дейност полагат усилия за подобряване на работата. Е, това е особено важно. Когато обсъждаме този доклад, да не забравяме, че в окончателният доклад на Сметната палата – ясно се излага методологията. Ще има и окончателен доклад, където ще има а, предложения и препоръки. Важно е да не се забравя, че тези това са препоръки и предложения, но става дума за суверенни страни, които не са длъжни да изпълняват тези препоръки или да се съобразяват с предложенията. Когато мисиите са на, на място, Европейският съюз подписва меморандум със съответните страни и страните осигуряват, домакини осигуряват съответните услуги, а Европейският съюз оценява условията, при които са работили мисиите за наблюдение. Европейския парламент прави сериозен принос към бюджета на тези мисии – Разбира се, това зависи от нашата възможност да въздействаме върху състоянието на нещата, чрез мисиите да насърчаваме диалога с тези страни. Важно е да се вземат предвид съществуващите данни и методологията, която Европейската сметна палата излага. Тази методология се усъвършенства от година на година, което подобрява качеството на докладите. Страните домакини са различни, техните избирателни закони са различни и условията там са, са различни. Виждам, че а, Европейската служба за външна дейност е приела препоръките на Европейската сметна палата. Но мисля, че препоръките, които се правят, са в рамките на едни независими мисии и наред с това когато съответните мисии формулират своите препоръки, те трябва да бъдат максимално независими. Мисиите са в, посещават страните с задача да им помогнат да подобрят избирателният процес. Трябва да видим как може да включим тези препоръки в документът, който ще бъде изработен от комисията, така че той да бъде по-ясен, докладът а, да отчита необходимите ресурси за подкрепа на избирателния процес в страните домакини. Както казах, до сега резултатите са добри. И това е мислите за наблюдение на изборите са така една от е, е, видимите страни на външната дейност на Европейския съюз, но има още много неща, които могат да се подобрят, за да се повиши ефективността, е, прозрачността и да постигнем целите, които сами сме си поставили. Не само за да бъдат е, изпълнявани нашите препоръки, в рамките на приоритетите, които очертах. Но самото присъствие на нашите мисии в съответните страни допринася за по-голямата прозрачност на избирателния процес. А това е което исках да споделя с вас във връзка с работата на Европейската сметна палата. И Европейската служба за външна дейност се прие нашите препоръки при по-нататъчната работа, вероятно ще бъда в състояние да представя и други предложения за подобряване на работата на мисиите за наблюдение на избори. Благодаря. Госпожа Матиньо от СВД, благо... моля. Thank you very much. Good morning. Благодаря много и добро утро. Първо бих желал да благодаря на господин Итала за представенето на доклада и за отличното сътрудничество много интензивните, много интересни обсъждания. Искам да благодаря на господин Салафранка, който участва като наблюдател в много мисии с много, много голямо познание. Както каза господин Салафранка, докладът е много навременен. Ние се стремим по най-добър начин да следваме препоръките с най-добрите възможни мерки, защото, както беше показано от господин Салафранка, прилагането на мерки е въпрос на страната домакин, но е вярно, че има елементи, в които ние можем да внесем подобрения, за да може да се проведат допълнителни обсъждания, да се види допълнителен формат за посещение изказванията на наблюдателите, обсъждания с заинтересованите лица, въпроси свързани с меморандума за разбирателство така че може да се внесат много подобрения там. Ние приветстваме сътрудничеството с парламента по този инструмент. Той трябва да бъде много видим. Миналата година имахме трудни преговори, избори, извинете. Ние а, работим по последващите мерки след препоръките, политически диалог с страните, прилагането на последващи мисии. Имаме 6 такива месии, за първ път такъв голям брой. Те се водят от бившите главни наблюдатели, които са активни в парламента. Използваме също така проучвателни мисии. Използваме също така малки мисии на експерти. там, където можем да, според нас, да направим, да внесем по по-добрение, това е в систематичните последващи мерки с предоставяне на експертиза. За това общо взето имаше много плодотворни обсъждания с Сметната палата. Приветстваме между институ... институционалното сътрудничество с комисията и с всички партньори в тази операция. Искам да потвърдя на Сметната палата, че ние очакваме по-нататъчно сътрудничество и с удоволствие ще обсъдим повече въпроси с вас и с господин Салафранка. Искам да му кажа, че искаме да обсъдим с главните наблюдатели а, полуките, които са изведени. Според нас имаме един много надежден инструмент, който може да се използва, за да се постигне още по-голяма ефективност в политиката. Благодаря. Това беше едно кратко представене. С това приключваме разискването по тази точка. Сега наистина мога официално да се сбогувам господин Ителе от нашата комисия. Той днеска представи последния си доклад. Благодаря. Мисията за наблюдение на изборите всъщност е свързана с първи доклад на нашата комисия по тази тема. Изчакваме сега работния документ със съответните предложения. Стигаме сега до точка 5 от е, дневния ред. Командировка на Комисията по бюджетен контрол в Харватия и Сърбия. Колегата Вон пое е, ръководството на делегацията и сега очаквам неговия доклад. Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които бяха свързани с тази делегация. Ние проведохме много добро посещение в Сърбия и Харватия. Започнахме посещението в Сърбия, в Белград и в Обанова. Част от е, е, Обреновец. Идеята беше да се разгледа ефективността на контрола и да се провери нивото на административен капацитет бюджет в Сърбия, за да може да се прилагат проектите. Проведохме много важни срещи с Министерствата на финансите, на економиката и с Агенцията за борбата срещу корупцията. Всички ние бяхме впечатлени от изпълнението на проектите и е, е, виждаме, че има е, освояване на 86% е, и има и нови процеси, свързани с аудитите. Едно нещо, което подчертахме, е, е, че Сърбия в някакъв момент ще стане член на европейското семейство, на семейството на Европейския съюз. След това отидохме в Харватия, посетихме Загреб и Карловац, където проведохме редица срещи с министерства, с парламентарни комисии, с, с Сметната палата всичко това може да се види от колегите в доклада, в степента на освояване в Харватия виждаме един сравнително бавен старт. Плановете в момента са предназначени за подобряване на процента на освояването. Има и опростение процедури за подобряване на процедурите на сътрудничеството между централното и местно, централните и местните органи на управление. Имаме планове за подобряване на видимостта на проекти, финансирани от бюджета на Европейския съюз, където и да отида. Настояваме да се повиши видимостта и отчетността. Мисля, че е, двата двете посещения на двете държави бяха много успешни. Искам да благодаря на колегите, които участваха в мисията, на секретарията за ефективната и ефикасна подготовка на мисията и също така на комисията, която също така ни предостави актуализирана информация. Ние също ви благодарим за извършената работа в рамките на тази мисия и за Диджиния, госпожа Вент. Давам ви думата. Um, Благодаря, госпожо председател. Просто искам да кажа, че ние много се зарадахме, че прочетохме в доклада на делегацията положителните впечатления на членовете на делегация, особено uh, във връзка с прилагането на освояването на фондовете за 2013 година. Впечатленията са положителни във връзка с освояването на фондовете в Сърбия. Госпожа Сесилио от Генерална дирекция Реджи, моля. Thank you, Chair. I'm sorry. I'm sorry. Извинете. За господин става дума, поправя се председателката. Извинете господин Сесилио. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия и нашата дирекция напълно споделя заключенията в парламентарния доклад. Както беше казано, началото на прилагането а, беше доста бавно, предвид конкретната ситуация в Харватия, която като нов член се присъедини е, съвсем в края на предишния период. Имаше един период на е, отстъп след е, началото на миналата година започна едно ускоряване на освояването, особено вече има 40% освояване, плащанията се увеличават облекчават и ускоряват, тъй като писменият превод на място отнема известно време. Необходимо е да се засили структурата, която работи с структурни инвестиционни фондове. През април правителството реши да се увеличи персонала, който се занимава с управляване на европейските фондове. Това става постепенно и започваме да виждаме резултати. Има определено определени а, предизвикателства, но продължаваме да работим по тях а, чрез механизми за техническа помощ, която, които може да използва комисията и да ги предостави на а, Харватия. Благодаря. Искам само да посоча, че тази година ние ще се занимаваме интензивно с Западните Балкани, с сътрудничеството между страните помежду и ми смятам, че това беше добра подготовка за следващи дискусии в нашата комисия. Колегата Ван желая ли да направи коментари по цялата проблематика още веднъж? Имате ли коментари? Извинете, колегата Чернецки желая думата. Не ви видях. бардо крутко. Благодаря, благодаря госпожо председател. Съвсем накратко. Председателството беше много добре е, осъществено от господин Вон. Това пътуване в Харватия всъщност е, беше направено в страна, която последна се присъедини към Европейския съюз. Сърбия също има голям шанс да се присъедини към Европейския съюз след няколко години. Съпоставката между двете страни беше много интересна, що се отнася до освояване на европейските средства. Аз също идвам от нова държава членка и от от моя гледна точка мога да кажа, че това пътуване беше важно и необходимо. Благодаря. Да, наистина казва председателката, дори е, най-вече когато трябва да дискутираме въпроса за присъединяването. Колегата Мон. Съвсем накратко, госпожо председател, искам да потвърдя това, което каза господин Черненски. Чернецки. Това, което направи делегацията, беше много интересно, че беше, че ние посетихме Сърбия, разгледахме проблемите на държавата, която се присъединява и средствата, които се изразходва. Посещението на Харватия от друга страна беше посещение на една неодавна присъединила се държава и се изведоха много полуки и ще има много обсъждания по този въпрос през, през идващата година. Благодаря, благодаря, ако от комисията дойдат съответни предложения, защото според мен това е регион, който е на вратата на Европа и за него трябва да се погрижи много по-интензивно, отколкото до сега. Е, смятайте това не като заплаха, а като заявка за по-задълбочено сътрудничество от наша страна. С това приключваме нашето открито заседание. Ще се срещнем отново тук с годишната среща на комисията КОН, членовете на Европейската сметна палата в 11 часа. Искам да припомня, че в 12.30 ще има тук прием на сметната палата. Господин Таяни обеща да дойде, за това също искам да ви информирам. С това закривам откритото заседание и продължаваме в 11 часа.